И така продължаваме с заседанието. Протоколът от вчера са налични. Ако има възражения, колеги, няма. Добре. В такъв случай протоколът въжи за прият. Преминаваме